тогава ще информирам и вас тук в парламента, защото за всички нас, независимо от партийна принадлежност, темата е изключително важна. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Приключихме тези разисквания. И преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно разискване във връзка с устен въпрос до комисията по темата кризата с вулканичната пепел. Περιμένουμε να καθίσει ο κύριος Επίτροπος για να μπορέσει να παρακολουθεί τη συζήτησή μας. Нека да изчакаме е, господин комисарят е, да седне, за да започнем. Давам думата на госпожа Тичал. Госпожо председател, господин комисар, господин Симпсън се извинява, че не може да присъства на обсъждането на кризата с вулканичната пепел. Иронично тази вечер той нямаше възможност да пристигне в Страсбург заради затворните летища във Великобритания. За това ще говоря от него има тази вечер. Осни въпрос за вулканичното пепел е актуален и днес точно толкова актуален, колкото бе по време на първоначалното изригване на вулкана миналия месец, когато голяма част от въздушното пространство на Европейския съюз бе затворено за 6 дена. Сега трябва да се борим не само с последиците от това изригване и затваряне на въздушното пространство, но и с последиците от продължаващото затваряне на въздушното пространство. Вярно, че някои от затварянията бяха предизвикани от е, твърде е, големи опасения, но мисля, че е необходимо да вземем решение какво да се прави при подобни кризи. Този е, тип прекъсвания на пътуването могат да създадат огромни затруднения за въздушния транспорт. И за това е необходимо да намерим начин и въздушният транспорт да работи възможно най-ефективно и там, където има някакви празноти в мерките, е, те да бъдат запълнени. Освен това, не е добре да е, е добре да се вземат мерки, така че пътниците да не остават на летищата. Трябва да се зачитат техните права. Също така е важно да се обсъди какви компенсации ще бъдат дадени на авиационната индустрия. И така, какви са гаранциите, които може да даде Европейската комисия, че ще се изпазят компаниите съответните правила. И също така как възнамерява комисията да се справи с празните пространства за законодателството. Авиационната индустрия пострада тежко. Но ако и се предоставят компенсации, трябва да се има предвид, че не само авиолините трябва да получат компенсации и освен това компенсациите трябва да покриват целия Европейски съюз. В някои държави властите са по-готови да предоставят помощ на своите авиолини. Какво ще направи комисията, за да има условия и да няма изкривяване поради компенсациите, които са предоставени, за да може да има равнопоставеност на пазара. И накрая какви са процедурите за дефиниране на зони закрити за полети в Европейския съюз? Отново излизат на дневен ред процедурите за това. Има опасения, че държавите членки са прекалено предпазливи в въвеждането на такива зони и че самолетите могат да летят и при по-голяма гъстота на пепелта, отколкото се смята сега. Необходим е подход на европейско равнище, а не диференциран подход. Комисията подчертава, че е необходимо да се подобрят методологиите за събиране на данни, както и за моделиране, за да може да имаме по-ясна представа за това какво се случва с един самолет, който прелита през подобен облак. И така как това ще повлияе на настоящите ограничения. И накрая чухме, видяхме каква е ценността на европейското координиране и сътрудничество. В тази връзка трябва да се ускори създаването на едно европейско небе и да има планове за действие в подобни кризи. Благодаря. Благодаря, госпожо Цикао. Господин Калас има думата от името на Европейската комисия. Госпожо председател, уважаеми господа депутати, Нека да ви информирам за последните развития в кризата с исландския вулкан и по-конкретно тяхната връзка с авиацията. Европейския съюз пострада сериозно от, въз... от изригването на вулкана в Европа, който изведе много пепел в Европа, която съдържа вещества, които могат да бъдат опасни и за самолетите, и особено за техните двигатели. Именно заради това националните власти взеха решение във връзка с съответните процедури, разработени на международно равнище, да затворят всички пространства, които бяха засегнати. Европейския съюз незабавно се мобилизира за справяне с най-належащите проблеми, като вземаше предвид еволюцията в проблем в кризата и необходимостта от нови е, процедури за управление на риск. Именно за това на 17-18 април Европейската комисия поде инициатива заедно с Испанското правителство и Евроконтрол за, еврокоорди... за координиран подход на европейско равнище. Така бяха дефинирани нови процедури на, е, на извънредната среща на транспортните министри на 19 април 2010 година. Процедурата бе одобрена и така бе възможно постепенното отваряне на въздушното пространство по координиран начин с начало 8 часа на 20 април 2010 година. След тези непосредствени действия комисията излезе с доклад, в който се занима с въздействието на, вулканич... на криста с вулканичната пепел върху авиационната индустрия. Там се позова на извънредното заседание на министрите на транспорта. Целта на изявлението бе също така да засегне и необходимостта в Европейския съюз да има планове за действие на европейско равнище, ако възникнат подобни кризи. През последните 10 дена се уверихме, че кризата не е свършила, вулканът продължава да е активен и затварянето на въздушното пространство продължава да е средство, към което се прибягва там, където гъстотата на пепелта е твърде висока. Комисията след Приятите решения на съвета по транспорта на 4 май 2010 година започна да пре, прилага е, съответните мерки, по които сега ще ви информирам. Последните е, е, Извинете, номинирането на функционални блокове от въздушното пространство вече е приключил. бе създадена, комисия за преглед на въздушното пространство, Европейската агенция за безопасност на авиацията има за задача да създаде задължителни стандарти на за двигателите по отношение на поносимост към пепел. Правят се стъпки и за оценяване на възможностите за оценка и управление на риск. Министрите изразиха в своите заключения надежди, че ще бъдат взети съответните мерки. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на ораторите от името на политическите групи. С Давам думата на господин Маринеско за 3 минути. Е, Благодаря, госпожо председател. Изпухването на вулкана през април ни показа, че въздухоплаването в Европа не е подготвено за подобна ситуация. Нямаше координация, нямаше гъвкавост, нямаше единни условия и е, единна реакция. И така видяхме, е, че и реакцията на комисията позакъсня. Е, това бе естествено. Е, по същия начин реагираха и държавите членки. Отново изпаднахме в криза. Оказва се, че пакета от законодателни мерки вече е прият, но независимо от всичко ние не можем да е, пристъпим към бързо прилагане. Ако държавите членки наистина желаят да имат едно общо въздушно пространство с ефективен контрол, без ограничения, поставени от националните граници, ще трябва веднага да приемем и да започнем с прилагането на пакета Единно европейско въздушно пространство трябва да се създадат съответните функционални въздушни блокове, координатор трябва да бъде назначен и това трябва да стане колкото е възможно по-бързо. Необходими са ни и насоки за съответния регламент по отношение на въздушното пространство, но в декларацията от 4 май не се казва нищо по този въпрос. И държавите членки същевременно е, се нуждаят от повече време, за да започнат с реалното прилагане на предвидените мерки. И така, ние се нуждаем не само от е, функционалните блокове въздушно пространство, ние се нуждаем и от е, един, една инстанция, е, един орган по контрола. Ние трябва най-сетне да се откажем от националните правомощи и националните граници в това отношение и да започнем да действаме на основата на единни стандарти. Не смятам, че се нуждаем от трети регламент за зоните в рамките на единното въздушно пространство. Но първото, което трябва да направим е да се погрижим мерките, които сме предвидили незабавно, да започнат да се прилагат на практика. Благодаря, господин Маринеско. Маринеско е, господин Маринеско бе прекъснат. Давам думата на следващия оратор. Благодаря. Искам да благодаря първо на комисаря за неговия отговор. Обаче има редица въпроси, които се нуждаят от е, доизясняване. Тъй като колегата Симпсън отсъства, искам да кажа колкото е актуален въпроса, по който говорим. Последствията от изригването на а, е, вулкана са непредвидими те нанасят тежък удар както върху нашата мобилност, така и върху економиката въобще. Не е изключено, например, нещо подобно да се случи и през летния сезон. Говоря за затваряне на въздушното пространство. Тоест, ние трябва да работим не само върху структурните мерки за по-ефективна транспортна система, не, трябва да работим и върху подобряване на способността ни да управляваме и овладяваме кризи. Трябва да имаме координационно звено. Това е чудесно. Тази седмица ще научим повече. Но, господин комисар, как виждате координационното звено? Какви са неговите задачи? Координацията между летищата, авиокомпаниите, туроператорите този път не беше добра и не беше предоставена достатъчно информация на пасажирите, на потребителите. Те дори не познаваха правата си. С други думи, на европейско ниво ни трябва звено, орган, където се вземат правилните решения и където се създават контакти. Не е по-малко важен въпрос и репатрирането на пасажерите. Много се направи от Европейския съюз по отношение на законодателството за техните права, обаче има и авиокомпании на трети страни, които не се придържат към нашето законодателство. За това пледирам да се сключат съответните споразумения с тези трети държави, както и да се контролира прилагането на законодателството от държавите членки, защото ето, че тази седмица чухме, че италианските британските власти са наказали Air. Това е чудесна новина, но какво става в останалите държави членки? Има и множество структурни мерки, които трябва да се вземат. Добре, изграждаме единното небе, но нека да поговорим за железопътния транспорт. Той не беше альтернатива, защото системите ни са различни. има още много-много работа в тази област, но ние ще ви подкрепим. Благодаря, господине Катуауи. От името на АЛДЕ, госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вие вече говорихте тук по проблемите на въздухоплаването веднага след избухването на исландския вулкан. Ние всички забелязахме, че въздушният транспорт е нещо много важно за всички нас и изобщо за транспорта, не само пътници не можеха да бъдат превозени, но и стоки, товари не можеха да бъдат превозвани. Доставките спряха и бяха блокирани в Германия. Ние видяхме всички ние, че в продължение на няколко дни не можем да пътуваме, най-малкото не можем да летим. Наистина, ситуацията беше подобна на криза. Да, предвижда се един по-дълъг период, в който ще има нарушения на въздушния транспорт. И оказва се, че наистина забраната на полетите са били необходими. Пътниците усетиха на гърба си е, тази е, ситуация, но същевременно е, ние видяхме, че и една голяма част от авиокомпаниите се постараха да обещетят пътниците за е, всичко това, което им се случи или да им осигурят най-малкото е, прилични условия на летищата. Е, и така, ние все още нямаме единно въздушно пространство. Да, знаем, че вулканичната пепел може в крайна сметка да засегне всички нас, преминавайки през въздуха, но започнахме вече е, да работим по мерките, които сме предвидили. Назначили сме е, координатор. Той е в началото на своята дейност, но въпросът е как точно ще действаме в бъдеще по прилагането на мерките, как ще е, помислим и за альтернативните методи на транспорт, какво ще направим с железопътния транспорт. Отдавна вече сме е, говорили за необходимостта да разширим е, инфраструктурата, да е, предвидим съответните средства, така че пътниците да могат да се прехвърлят на влаковете. И освен това, Имаме ли достатъчно институти, които да изучават последствията от подобни вулканични изригвания. Институтът в Лондон като че ли е единствения специализиран в тази област. Е, Също време от тебе много критикуван по време на кризата и на забраната на полетите. Доколкото ми е известно, има и други институти, които извършват различни измервания и замервания на въздуха но като че ли най-добре оборудван и най-специализиран в това отношение за сега се смята, че е институтът в Лондон. Но в Германия също има институти, които са се специализирани именно по проучването и по е, замерването на съдържанието на различни частици във въздуха. Трябва да помислим и по тези въпроси. Госпожа Лихтенбергер има думата. Благодаря. Затварянето на европейското въздушно пространство несъмнено беше необходима превентивна мярка в името на сигурността но след това и преди второто затваряне на въздушното пространство, все пак трябва да поговорим за по-адекватно третиране на проблема. Трябва да кажа, че до сега това не става. Нито по отношение на координацията, нито по отношение на измерванията и оценката и анализа на измерванията, както и по отношение на пътниците. Отношението към пътниците, които чакаха своите полети, не беше достатъчно добро, те не получаваха достатъчно информация. Питам се, кога ще имаме валиден план в това отношение. Господин комисар, споменахте финансите и евентуалните обезщетения, обаче не отговорихте достатъчно подробно на този въпрос. Аз пък смятам, че това е много важен въпрос, защото тази тема продължава да се обсъжда и е наболяла. Как ще се реши този проблем? Кой има право да бъде компенсиран? Авиокомпаниите ли? Ако получат парите, те ще ги дадат ли на пасажерите, а бизнесмените, които са изпуснали важни срещи, ще бъдат ли компенсирани? Фирмите, които са чакали доставка на резервни части, ще бъдат ли компенсирани? Защо само авиокомпаниите? Не смятам, че е справедливо, защото трябва да се мисли за економическите последствия изобщо. Освен това, трябва да имаме предвид, че авиокомпаниите всъщност получиха постоянна постоянна субсидия от европейците, понеже вече няма а, акциз върху керосина. Господин комисар, моля отговорете ми. Благодаря. Благодаря, госпожо Лихтенбергер. Господин Циле има думата. Благодаря, госпожа председател. Нека първо да благодаря на господин комисаря Калас за онова, което той свърши през последните пет дена. Може би първите два дена не бяха най-добри е, за него, но е, като цяло той свърши доста добра работа. Приветствам решението на съвета за единото европейско небе и за координаторите и за другите мерки. Мисля, че те бяха взети на време. Мисля, че е добре да разберем и натиска от страна на бизнеса, на политиците, на пътниците, които търсят своите права. И решенията за настоящата правна база – в държавите членки по отношение на отварянето или затварянето на въздушното пространство. Представете си, ако се беше случила авария поради вулканичната пепел, ако комисията бе взела погрешното решение, помислете си какво би се случило. Тогава не бихме обсъждали финансовите загуби, а бихме обсъждали това кой е виновен за трагедията. Така че, мисля, че можем да си извлечем изводите. В краткосрочен план бяха взети решения. Разбира се, що се отнася до правата на пътниците, господин Ел Кадрауи спомена, че някои авиолинии не са зачели правата на пътниците и тук говорим за авиолини от Европейския съюз, които просто са изоставили своите пътници и са е, помислили само за това как да си спестят пари. Затова трябва да положим повече усилия за прилагане на правилата за правата на пътниците. Това е едно от предизвикателствата, а другото е липсата на връзка между различните видове транспорт. Благодаря, господин Зилен. Господин Хена има думата. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, много важно е да поясним, че тук е, трябва да заложим най-вече на превенцията защото става дума за живота и за здравето на хората. И когато е, говорим за превенция, всички разбираме, че не става дума за някакви екстремални решения. Очевидно, в случая не бяхме в състояние да се справим с предизвикателствата, но за в бъдеще би трябвало да разработим различни модели. Трябва да помислим за нов вид оценка и анализ на ситуацията. Сигурно голяма част от пътниците биха реагирали по друг начин, но се чувстваха изоставени от своите правителства, от летищата, от авиокомпаниите. Затова трябва да помислим своевременно за това как да действаме. Благодаря ви. А сега ще дам думата на господин Имбрасас. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин комисар, няма да повтарям вече казаното от колегите за изригването на вулкана и за последиците върху пътниците, които бяха заложници на летищата. Много се радвам, че се работи по приложението на инициативата един на европейско море, а извинете, небе. И се радвам, че от началото на май вече се работи по подбора на координаторите – но не можем да сме сигурни, че за бъдеще ще успеем да се справим с подобни ситуации. Мисля, че е добре да обърнем по-голямо внимание на стратегии, в които се включват и альтернативни видове транспорт, както бе споменато от колегата от Германия, например, железниците. Ето да вземем Балтийските страни. Ние сме в северната част на Европа и вулканичната пепес, пепел ни засегна по особено силен начин. А, тук могат да се прилагат а, железниците като решение и говоря за проекта Rail Baltica. Разбирам, че и в други региони има подобни проблеми. Но тук а, говоря конкретно за Балтийския регион – и мисля, че там това може да, да, да е възможности за решение. Ако имахме добри връзки с Полша, добри връзки и железопътни линии, които да ни свързват с Полша, тогава щяхме да сме по-добре свързани в Европа. Може би в други страни съществуват съвременни, модерни железопътни системи, но при нас, в Балтийските страни, железопътният транспорт не е особено развит. Затова, господин комисар, какви са плановете ви за тези альтернативни транспортни проекти? Има ли достатъчно, достатъчно политическа воля? Така че ако възникнат подобни кризи в бъдеще, да можем да избегнем тези тежки последици. Благодаря. Давам думата на господин Деграндес Паскуал. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Калас за всичко, което направи в тези трудни дни. Мисля, че все още не сме намерили окончателно решение на проблемия мисля, че бяха претърпяни загуби, но някои спечелиха. Хиляди пътници бяха изоставени от авиокомпаниите и въпреки, че са на лице и регламентите и директивите, те не бяха приложени. Да, инстанциите се позовават на форс-мажорни обстоятелства. Може би трябва да помислим за специално законодателство. 1,6 милиарда е за сега загубата за Европа. И всичко това съчетано с галопиращата криза. Така че последствията за туризма са ужасяващи. Вече има множество анулирани договори. Несигурността води до намаляване на туристическите потоци. Какви заключения трябва да си направим? Европейските институции просто не разполагат с инструмент за управление на подобни кризи. Трябва да бъдем и критични, и самокритични в това отношение. Никой не може да се измъкне от отговорността си. Всички действащи лица всъщност действаха погрешно и недостатъчно ефективно смятам, че трябва да анализираме защо Европейския съюз изчака 4 дни за да излезе с първата си реакция, нещо, което още повече обърга гражданите. Днес комисията описа какви мерки е взела. Да, те звучат разумно, но не бяха приложени достатъчно конкретно. Над нас все още е, витае опасността от ново затваряне на въздушното пространство. Има и множество други аспекти, които трябва да се имат предвид. Кризата никак не допринесе за намиране на правилните мерки. Държавите членки все още не прилагат достатъчно законодателството. Комисията трябва спешно да вземе съответните решения а всички ние трябва да помислим за альтернативни мерки, за да овладеем щетите. Смятам, че институциите не бяха в състояние да овладеят кризата и трябва да си го признаем. Благодаря, госпожа Яла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Благодаря за всичко, което до този момент е направено. Ние всички знаем колко тежки бяха последствията след избухването на Исландския вулкан. Кризата продължава. Въпросът е дали сме се получили от тази криза. Целият транспортен сектор бе засегнат, не само въздушния транспорт. Хубаво е, че комисията не се поколеба е, да вземе съответните решения по отношение на отпускането на помощи. Е, когато казвам комисията, имам предвид не само господин Калас, но и господин Таяни и други негови колеги, които се погрижиха и за е, туризма и за други засегнати сектори. Естествено, че ние би трябвало да предвидим съответното финансиране за за системата Сезар. Ние трябва да направим и е, необходимото, за да разчистим колебанията и съмненията. Очевидно, съветът на 4 май не можа да постигне съгласие и затова не бяха взети и така необходимите решения, мерките във всеки случай е, не търпят отлагане. Освен това става дума не само за очертаване на мерките. Става дума най-вече за прилагане на мерките. Е, комисията би трябвало да предприеме и е, много стриктни, много строги мерки по отношение на е, ефтините авиокомпании, които очевидно не спазват никакви правила и не желаят да обещатат пътниците и компаниите, които търпят щети. Така че мерките би трябвало да засегнат съответните авиокомпании, те би трябвало да засегнат и пътниците, да обхванат и пътниците и за Испания специално мога да кажа, че връзката между Мадрид и Барселона бе много тежко нарушена за дълго време и в това отношение, за да предотвратим подобни случаи в бъдеще, трябва да предприемем бързо и, и ефективни мерки. Много моля всички да спазват времето, казва председателката господиша Харкин. Благодаря, госпожо председател. Моята гледна точка върху този дебат е във връзка с по-периферните летища. Аз живея на остров, който е зад друг остров, а, отвъд бреговете на Европа. И този и за този тип острови летищата са особено важни. Има няколко регионални летища в Западна Ирландия, Нордпот, Шенън и Кели и Гол и други. И те се сблъскват с огромни проблеми във връзка с пепелта. Смятам, че комисията трябва да насърчи раз, връзките с тези летища и държавите членки трябва да имат по-голяма гъвкавост за държавната помощ за периферните летища. Тези летища може да фалират заради тази криза. И няма какво да се лъжим. Кризата няма да свърши скоро. Ще има загуба на заетост в на работни места в авиационния отрасъл и трябва да видим как Европейски съюз може да играе конструктивна роля. И за да може финансовата помощ да се разпределя справедливо и за да може да има добра координация. Настоящото законодателство има за цел а, авиолиниите да не затварят полети само защото така им се харесва. Но ето, изведнъж се оказа, че може да се наложи да се отменят полети по други причини. Въпросът е кой е отговорен и кой носи финансовата тежест. Благодаря, госпожо Харкин. Давам думата на, кол... на госпожа Дюрант. Благодаря, госпожо председател говорим за система за овладяване и координиране в кризата. Ето, че изригването на Булкана ни напомни отдавна известни а, проблеми. Трябва да се погрижим за оперативната съвместимост на железопътните а, трасета, защото това е вида транспорт, който най-бързо и ефективно може да замени въздушния транспорт не само когато е изригнал вулкана и когато той е невъзможен поради друга причина. Смятам, че държавните а, субсидии, е, към които призоваваме, когато, само когато има проблеми, в момента трудно ще се финансират. Трябва да се попитаме какви рискове и какви отговорности поемат авиокомпаниите. Кой ще получи помощ, кой ще бъде изключен от помощта. Необходими са ни много стриктни правила, така както банковия сектор трябва да има стриктен надзор. Трябва да има задължителна застраховка, за да не се обръщат засегнатите постоянно към държавата. Още повече, че авиокомпаниите така или иначе ползват данъчни облегчения, понеже не плащат акциз върху керосина. Освен това, трябва да се погрижим за обещетяване на пасажерите. Госпожа Фостер, 3 минути. Госпожо председател, господин комисар, всички сме наясно е, какви ужасяващи са последиците на, новата вулканична пепел. Е, хиляди полети са отменени, 12 е, милиона пътници не са могли да извършат своите полети, е, пък стоки е, въобще не се пренасят. Да не говорим за това, че бизнеса не може да обменя стоки и че летищата са отбелязали огромни загуби. Общата стойност на загубите възлиза на близо 2 милиарда евро. Това се отразява и на авиацията, на цялата економика и на хората, които разчитат да пътуват в една среда, в която тяхната безопасност е приоритет. Комисията призна, че е необходима не само финансова помощ, но и ускоряване на приложението на мерките по СЕЗАР. Смятам, че държавите не трябва изкуствено да подкрепят бизнеса. В крайна сметка рискът си е част от управляването на дадено дружество. Но този тип огромни прекъсвания на полетите не са били на лице от много е, от 11 е, септември 2001 година насам. Загубите са огромни. Въпросът е какво можем да направим за справяне с подобни кризи. Ави... Авиолините трябва да участват в обсъждането на възможностите за затваряне на въздушното пространство. Второ, пакетите мерки трябва да са разумни. Не съм особено сигурна, че е добре да има управители на мрежите. Не съм напълно против идеята, но си остават въпроси. Ето, например, каква конкретно ще е ролята на управителя на мрежите, на, пред кого ще отговаря той и как ще подобри това настоящата ситуация. Тези въпроси изискват своя отговор преди каквито и да било мерки да се приложат, защото ако се въведе тази нова мярка, може да доведе до допълнителни отрицателни последици. Нека да видим и как се действа в Съединените щати. Ние използваме референтните стойности на ИКАО, а американците използват един доста по-различен подход, който изглежда по-умерен. Може би можем да се получим от техния подход. Въздействието на този тип решения не спира на границите на Европа. И за това трябва да се обсъжда всичко това с всички страни от ИКАО. За това трябва да говорим за стратегически подход към авиацията в Европейския съюз, вземайки предвид международните аспекти. Трябва да има яснота по отношение на компенсациите, за без да се нарушава конкурентна способността. Благодаря, госпожа Фостер. Давам думата на господин Пашка. Пани председаюца, важени пан комисар, стене колегине колеговия. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, дами и господа, затварянето на въздушното пространство след изригването на исландския вулкан показа, че въздушният транспорт е изключително уязвим на каквито и е да било ограничения на движението. Това въжи също и за тежките снеговалежи или бури, или силните ветрове. Затова отговорните авиолини. си правят застраховки, за да покриват загубите, които възникват при неочаквани случаи. Цената на тези застраховки се включва в цената на билетите. И по този начин пътниците купуват билет, в който им е гарантирана и съответната помощ при извънредни случаи. И така, господин комисар, пътниците на практика плащат на авиолините, когато си купуват билета, за това да им се гарантира помощ при извънредни обстоятелства. И след това авиолиниите могат да си получат компенсацията от застрахователите. Обикновените граждани на Европейския съюз, които не използват тези услуги на авиолиниите, нямат каквато и да била връзка с всичко това и не би трябвало от джоба си да плащат за компенсации. Ако авиолиниите трябва да получат компенсация, за извънредни случаи, именно за страховката им трябва да я покрие. В крайна сметка, така става и с всички европейски граждани. Ако къщата им изгори или пък покрива им се повреди от градушка, ще покри, получат компенсация само от застрахователната компания. И правителството няма да им помогне да си построят нов дом – за това защо гражданите трябва да плащат на авиолиниите, за да им помогнат след като са отбелязали загуби. Смятам, че в една здрава, добре развиваща се економическа среда няма каквато и да било причина правителствата да подпомагат авиолиниите. Благодаря, господин Пашка. Давам думата на госпожа Шкидлевска за три минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Вулканът избухна през април и парализира изцяло въздушния транспорт. Да, добре, това бяха форс-мажорни обстоятелства, природно бедствие, но е, природно бедствие, което парализира на практика авиакомпаниите, летищата. Много пътници заседнаха по летища или в близост до тях и не получаваха дори надежна информация. Непрекъснато получавахме съобщения за забрана на нови и нови полети. Естествено, никой не е виновен за това, което се случи. Но въпросът, който трябва да си поставим е как е, службите в Европа реагираха и осигуриха ли те е, безопасност за пътниците. Е, какво наблюдавахме в началото? Пълен хаос, липса на информация, пътниците не знаеха в началото абсолютно нищо, а понякога и до края нищо за това какво ги очаква. И за това ще попитам комисията, ако в бъдеще е, се стигне до подобна ситуация в резултат на облаци от вулканична пепел, какво трябва да се направи? Е, може ли да се предотврати хаоса, който наблюдавахме доскоро? Е, можем ли да облегчим съдбата на пътниците, но и е, действията на авиокомпаниите. Давам думата на господин Данелис. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Затварянето на летищата Лондон и Амстердам вчера, говорим за две големи летища в Европа, вследствие на вулкани... Е, облака вулканична пепел доказва, че това, което стана през април, не е еднократно и че винаги има опасност да се повтори. Смятам, че днешното разискване е много важно във връзка с това. Намираме се в много трудна фаза. осъществяват се сливания на авиокомпании, което пък поражда последствия за самите авиокомпании и техните служители. Отрасълът губи по 400 милиарда долара дневно, нещо, което е тежък удар за най-слабите економически авиокомпании. Все още обаче не разполагаме с инструмент, чрез който да оценим риска за цяла Европа. Все още нямаме инструментите на европейско ниво, които имат държавите членки по-отделно. Винаги има опасност отново да се стигне до подобен хаос. За това трябва да намерим начин за координиран подход на Европейския съюз в подобни ситуации, за да се предотврати кризата, която се състоя. Благодаря, господин Галахър, минута и половина. Госпожо председател, Ирландия не е свързана по земя с е, европейския континент. И пътниците в Ирландия се сблъскаха с много по-големи трудности, отколкото в която и да била друга държава членка. Аз се опитах да пътувам по земя до Страсбург. Взех е, ферибот до Уейлс, после е, пътувах по земя до Фолкстън. Това е нещо, което трябваше да преживеят и много други ирландци в последно време. Е, транспортните министри създадоха три е, различни е, зони във въздушното пространство и над 300 хиляди часа полети вече са проведени. Това е добро развитие. Необходими са и обаче допълнителни мерки. Много се радвам, че се говори и за ускоряване на приложението на единото европейско небе. Инициативата бе продължена от испанското правителство и се радвам, че се правят стъпки в тази посока. Много важна е координацията Вчера бе постигнато споразумение между Ирландия и Великобритания за това как да се ограничи преустановяването на въздушния транспорт. Вулканът не вижда политическите или географските граници. Всичко това ни припомня огромната мощ на природата. Необходима ни е обща политика в областта на въздушния транспорт и Европейския съюз трябва да играе по-голяма роля. Благодаря, господин Балчити си има думата. Gerbiamas komisarė, пелено pelinų Благодаря, госпожо председател. Последиците от изригването на вулкана се усещат в цяла Европа. Над 100 000 полета бяха отменени и последиците бяха усетени от над 10 милиона пътници. Последиците бяха изключително тежки за страните в източната част на Европа, защото те нямат альтернативни видове транспорт и бяха изолирани. Това показва, че са ни необходими по-добри транспортни мрежи, трансевропейски мрежи. Необходимо ни е да създаваме система – на трансевропейски мрежи не само за пътниците, но и за стоките. Необходима ни е добре функционираща система за превоз на пътници, която да не зависи от авиотранспорта. Необходима ни е система с много добри транспортни връзки, която да е добра не само за пътниците, но и за цялата ни економика. Подкрепям и е, идеята за допълнителните връзки. Необходимо е да подкрепяме създаването на допълнителни железопътни линии в Европа и да вземем предвид, че железниците ще дадат допълнителна добавена стойност за цяла Европа. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Моля, колеги, ограничавайте се до една минута. Господин Мартин. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да поговорим за туризма. 12 милиона туристи посещават Канарските е, острови годишно и разчитат на сигурен превоз. Е, подобни е, ситуации, като тази, която наскоро наблюдавахме е, в резултат на вулканичната пепел, са катастрофални. Те са пагубни за туризма, ресторантьорството, хотелиерството. Всичко пострада. И то само след една, едно петдневно затваряне на въздушното е, пространство. И само там е, щетите са огромни. Е, е в е, размер на милиони и милиарди евро. Да, туристите трябва да бъдат обещетени. И допълнително тук е, проистичат още повече щети и загуби. Благодаря ви. Сега госпожа Каденбахер. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, искам да ви благодаря за твърдостта по отношение на сигурността на пътниците. През последните дни Виждаме, че спекулациите се разиграват не само в финансовия сектор, напротив, някои авиокомпании доста така на широко си играят за сигурността на пътниците, за сега слава Богу само на думи. Става дума за сигурността не само на пътниците във въздуха, а и на хората, които са на земята. Така че ви моля, продължавайте в същия дух но моля ви също така да работите повече за правата на пасажирите. През последните дни разбрахме, че не всеки има достъп до интер... не, не всеки имал достъп до интернет. Телефонните връзки са се разпаднали. Има групи, които не са така наречените бизнес пасажери, като нас. Има възрастни хора, които летят веднъж годишно и не са получили никаква информация. Работете в същия дух. Благодаря. Господин Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Ситуацията, предизвикана от е, избухването на Яфятля Юкю, наистина ни показа колко големи могат да бъдат осложненията и колко големи са загубите за економиката? Слава Богу, че не често се случват такива неща, но при всички положения ние видяхме необходимостта от превентивни мерки. Да, трябва да се опитаме да предприемем всички е, мерки, така че да бъдем подготвени и да можем бързо, своевременно да реагираме. Естествено, че в случай на подобна ни бедствие, на подобна криза, е необходима чудесна координация. Така че нека не омалуважаваме значението на единното европейско небе, на приватизацията на контрола на въздушния транспорт в Европа. Но аз все пак си мисля, че е, ако е, контролът върху въздушните полети остане в ръцете на е, държавните или европейските органи, ще бъде по-добре за всички. Госпожа Бергер. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, говорим за смущение на въздушния транспорт и економическите последствия за въздухоплаването. Искам обаче да подчертая, че най-важно от всичко е сигурността на граждани. Господин комисар, бяха извървени много стъпки. Сега вече е време да се помисли за конкретни альтернативи, които да се приложат на практика, например, изграждането на високоскоростната железопътна мрежа на Европа. Тя ще допринесе и за намаляване на CO2 емисиите. Благодаря, господин Рюбих. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми госпожи и господа. Мисля, че е много важно да помислим за това, че в целия свят има 2000 вулкана, а 15 в момента са активни. Тоест става дума не само за европейски е, проблем, става дума за проблем в световен мащаб. Имам множество рискове, които трябва да обхванем. Трябва да обхванем и спектъра на отговорност. Е, стана дума, господин комисар, за контрола на, върху въздушните полети. Да, е, това е естествено един много важен проблем, но е, много важно е и как точно ще извършваме изследванията и измерванията, за да определим опасността, за да определим риска. Ние чухме мненията на различни капитани и на различни пилоти, но индивидуална ли трябва да бъде оценката на, на, на риска? Това е въпросът. Мисля, че трябва да се предприемат мерки в това отношение. Господин Кели има думата сега. Благодаря, госпожа председател. Шано Кейси каза, светът е в хаос и виждаме това навсякъде. Ако погледнем надолу, виждаме хората, които унищожават околната среда. Ако погледнем нагоре, виждаме вулканичната пепел. Ако погледнем напред, виждаме рецесия, която идва от кризата в економиката. От много трудно ми беше да се придвижа до тук. Наложи ми се по всякакви начини да пътувам. Но най-вече разбрах, че не е възможно човек да си купи билет за Евростар, когато, докато пътува, защото това се прави с кредитна карта е, и с компютър и не е възможно от друго превозно средство да се направи. Благодаря много, господин Кели. Госпожа Аяла, вече говорихте така, че имате само половин минута. Благодаря. Смятам, че всички, че трябва да прибегнем до всички техники, с които разполагаме. Бях в Тулуза, където ни информираха за система за измерване на съставните елементи в атмосферата. Не ни е ясно дали тази системна информация е послужила. Господин комисар, имате ли тези данни? Смятате ли да ги използвате? Благодаря. Благодаря, госпожо Аяла. приключи списъка от спонтанни изказвания. Господин комисар. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господа депутати. Благодаря ви много за тези интересни и подробни коментари за кризата с вулканичната пепел. Разбира се, в началото разполагах само с 3 минути, така че сега мога да навляза в малко повече подробности. Мога да говоря поне 10 пъти повече по тези въпроси, но няма да го направя. Е, ще се опитам да бъда кратък. Е, няма да ви досаждам. Просто искам да кажа, че е, това беше един изключително интересен и необичайен период. И отново възниква същия проблем. Отново имаме изригване на вулкана. и вулканите из, възникват а, е, като проблем а, е, е, и ще се случва това и за бъдеще. Ще има и други проблеми ще има. Бури и прочие, всякакви проблеми, които могат да попречат на авиацията. Така че това си е част от работата на авиацията като цяло. Това е част от риска и никой не може да е отговорен за този риск. Нито авиолиниите, нито правителствата, нито Европейския съюз. Трябва да подчертая, че на този етап Европейския съюз няма каквито и да било компетенции по отношение на въздушния транспорт. Това се контролира от междуправителствени органи. Така че искам да кажа, че за да предотвратим всичко, което може, че няма как да предвидим и предотвратим всичко, което може да се случи. И риска трябва да се сподели. Клиентите, които е, използват услугите на авиолиниите, трябва да са готови. Всъщност ние всички сме готови да е, очакваме е, някакви забавения. Виждали сме хиляди случаи, в които има сняг по пистите и не могат самолетите да се приземят. Е, ето, например, в Брюксел това се случва понякога. Но трябва да се действа и да е, е, се действа своевременно. Рискът от вулканичната пепел е съвсем реален риск. Не очакваме, че ще успеем да намерим научно решение – за това какво, какъв е размера на а, частиците, които са безопасни, защото никой не иска да поема отговорност да даде такава оценка. Никой не може да каже а, прах а, или пепел с такъв и такъв размер не е опасна. Така че това а, осложнява нещата значително. Решението да се затвори въздушното пространство бе взето спазвайки съответните правила от съответните институции, които са отговорни в тази област. Ако някой сега попита кой отговаря за затварянето на въздушното пространство, кой може да понесе тази отговорност, аз искам да отговоря с контра въпрос: Кой би бил отговорен, ако не бе затворено въздушното пространство и се бе случило нещо? И това трябва да се има предвид, когато говорим за подхода на Евроконтрол. Не бе лесно решението, нито дискусията. Взема се решение да се поеме една огромна отговорност а, за безопасността на полетите, на самолетите и на човешкия живот – мисля, че решенията бяха взети достатъчно бързо, като се имат предвид обстоятелствата, защото в крайна сметка обстоятелствата бяха доста необичайни. Наистина изключителни. Сега, за в бъдеще, без поменато, че трябва да се види какво се е, прави в Индонезия, в Съединените щати, но там отговорността всъщност е в ръцете на пилотите. Пилотите обаче в Европа не искат да носят този тип отговорност. Да не говорим за това, че а, въздушният трафик в Европа е изключително натоварен. Така че трябва да има някакъв баланс между известна доза гъвкавост и а, яснота за възможния риск. Не знам какво е положението в Индонезия, но в Съединените щати системата е много проста. Пилотът решава какво да прави с а, пепелта и как да я избегне. И системата там работи достатъчно добре, трябва да се каже. Но ние в Европа бихме искали общ подход, обща методология за оценка на риска. За пътниците. Още от самото начало, от страна на комисията, твърдо заявяваме, че трябва да се спазят правилата на пътниците. Това бе нещо, което бе заявено още от самото начало. Приложението на това законодателство е в ръцете на държавите членки, но повечето авиолинии, повечето държави членки е, си вършат работата добре. Разбира се, ще има и изброяване на отрицателните примери, но повечето приеха правата на пътниците на сериозно. Правят се оценки на ситуацията. Разбира се, се преценява какво да се прави с крайната интерпретация на правата на пътниците, но като цяло мерките са добри. Първо трябва да се предоставя информация, второ трябва да се предоставя грижа и трето трябва да се предоставят е, различни маршрути или да се възстанови цената на билета. Не се говори за компенсация, това е съвсем е, различна, различно понятие, имайте предвид. Правят се усилия да се опрости управлението на въздушното движение. Съветът по транспорт взе много решения, които при други обстоятелства биха отнели много по-дълго време. Така че мисля, че добре си сътрудничим с държавите членки. За финансирането и финансовите последици. Правилата са ясни. Има един документ, който се подготвя от трима комисари, е, Комисари Рен, комисаря Алмъни, мен и се говори за държавната помощ, която може да бъде предоставена, ако е, държавата членка сметне, че има достатъчно причини да се дадат такива, да се даде такава помощ на закъсалите авиолинии, защото разходите за пътниците се поемат от авиолиниите, пък ако те са в тежко положение, тогава държавите членки могат да направят съответната помощ и да им предоставят държавна помощ, но преди това е необходимо да се направи много внимателна оценка за да няма изкривяване на пазарите и да няма несправедливи ползи за някои авиолини. Това бе подходът. Справедливият подход към всички е най-важното тук. И Генерална дирекция конкуренция ще разгледа много внимателно всички подобни случаи. На този етап, доколкото ми е известно, никой не е кандидатствал за държавна помощ. Както казах, това е началото. В началото авиолиниите имат планове е, за альтернативни начини на действие. Някой спомена за страховките, но застраховките е, са вид продукт и може е, в някои ситуации да са недостъпни. Но все пак авиолиниите си имат своите планове за действие в извънредни ситуации. И разбира се, аз като економист виждам най-различни възможности. Тук а, а, дори такива в областта на фантазиите за оценка на въздействието на тази криза и оценките са най-различни. Що се отнася до альтернативния транспорт, ще продължим да работим, ще имаме заседание през юни, ще продължим да настояваме да се развият мрежите от други видове транспорт. Обърнах се и към железниците, за да видя какво може да се направи и какво са направили те през тази криза и те ми подадоха много интересна информация. Пуснати са допълнителни влакове, но информацията за това, че а, те са на разположение и а, за това и включването им в графика на влаковете все още е недостатъчно добро. За това трябва да се вземат мерки и за в бъдеще да има по-добра информация за тези допълнителни възможности. При всички положения, ако има криза в областта на авиацията, за да могат пътниците да се върнат от дома си или да е, стигнат до крайната цел на своето пътуване, на, трябва да се погрижат е, основно авиолиниите. Планирането е най-важното тук. Тук трябва да се видят да се вземат предвид различни модели на планиране, може би не само системата Амадеус. Имаме какво да научим тук и а, тези а, уроци, тези полуки ще ни помогнат да се придвижим напред с допълнителни мерки и решения, за да има по-добро координиране на въздушния транспорт в Европа. Но все пак нека да кажем – вулканите не спазват правила. Извънредни ситуации ще има и винаги ще има някакъв риск. И трябва да се взема предвид, че рискове ще има и това ще трябва да се включи като част от планирането на нашата дейност. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това Приключва дебата по тази точка.